Значи потвърждаваме тези мандати. Комисията по конституционни въпроси се занимава с тълкуването на член 47 от правилника за дейността на ЕП. Съгласно член 201, алинея 2, 3, Комисията предлага следното. В, рамките, на, в рамките на проверка на международно споразумение съгласно член 83 процедурата по асоциираните е, за асоциирани комисии не може да се прилага е, по член 75. Ако до утвърждаването на този протокол няма възражение, считаме това мнение за прието. И на последно място компетентната комисия ми, предладе, ми предаде една корекция, която е публикувана.